Bien, je propose que nous commencions notre réunion. Bonjour à. Al momento que la señora Ayala ha terminado. Gracias. Euh, je vous propose que nous commencions notre. И collègues, колеги, нека да започваме. Искам да се извиня от името на председателя. За сега той в е вкъщи не може да мръдне от там. Надяваме се обаче до обяд да пристигне, макар че не можем да бъдем сигурни. Ще ви държим в течение на развитията с течение на времето. Добре дошли на колегите, на представителите на комисията и на съвета, както и на представители на Сметната палата, както и на асистентите и на секретарията. Сигурен съм, че всички сте получили копия от протокола от предишното заседание от 17 ноември. Това е обичайната процедура. До края на деня, ако няма възражение, ще се счита протокола от предишното заседание за прият. Има няколко въпроса, които искам да спомена. Първо, езиков режим. Много езици имаме. Достатъчно, за да се разбираме спокойно и всеки да може да, разговаря, да говори на собствения си език. Нашето заседание се излъчва в интернет. Моля нали, ви, имайте предвид, че трябва да избирате микрофона, който е най-близо до вас. Най-добре е да включвате микрофона, който е от лявата ви страна. И така, минаваме към първа точка от дневния ред. Всъщност това е официално трета точка. Посещение в Унгария на делегацията на комисията на по бюджетен контрол. Пет години след присъединяването към Европейския съюз, освояване на средствата на Европейския съюз, въпроси свързани с контрол и надзора. Давам думата на Ингеборг Гресли. Тя ще бъде нашия докладчик. Благодаря, господин председател. Аз бях, така да се каже, ръководител на делегацията. Посещението в Унгария бе успешно, както винаги установихме, че си струва да бъдем на място в държавите членки, да се срещаме с техните представители. Унгария е в момент на преустройство, що се отнася до публичния сектор. Е, срещнахме се и с е, хора, които отскоро са на своя пост. Е, зададохме доста въпроси, получихме и отговори. Видяхме, че става дума за съществени изменения в администрацията, в публичната администрация което е свързано и с някои промени в управлението на европейските средства. Без да искаме да се намесваме в е, вътрешните дела на която и да била държава член, ще кажа, че сме изпълнени с е, умерен оптимизъм. Многократно сме поставили някои проблеми свързани с управлението на средствата в Унгария, но като че ли получихме успокоителни отговори. Колегите също ще вземат отношение по темата. Даваме си сметка, че става дума за държава член, която естествено е изпитва и политически трудности и се бори за тяхното преодоляване. Посещението според мен бе успешно, тъй като имахме възможност да се запознаем с усилията, които се предприемат в тази страна и останахме с впечатление за професионално управление на европейските средства Многократно сме обсъждали въпросите, свързани с разпределението на средствата от структурните фондове. Разгледахме и управлението на средствата по е, програми, финансирани от е, Фонда за селско стопанство. Е, въпросът е принципен. Трябва ли така да продължим с разпределението и управлението на тези средства? Е, запознахме се с, с е, някои е, големи проекти, в които има проблеми с управлението на средствата от Фонда за селско стопанство. Имахме разговори и с представители на ОЛАФ. Видяхме и установихме всъщност, че в някои случаи не се информират представителите на ОЛАВ, така че те не могат да се включат своевременно в случаите, в които има съмнение за някакви нередности и нарушения. Вие разполагате с текста на моя доклад е, за посещението. Вътре е, са описани съвсем подробно не само отделните разговори и е, впечатленията на делегацията, но и препоръките, които ние сме дали. Унгария е една от е, сравнително новите държави членки в Европейския съюз и ние смятаме, че посещенията в тази страна наистина е, си заслужават, тъй като бихме могли да подпомогнем развитието там. Благодаря на всички членове на делегацията и всички колеги, които участваха в посещението за интереса и участието им. Благодаря, Инге. Комисията иска да коментира по чудото? Благодаря, господин председател. Констатациите на мисията на парламента, които са обобщени в доклада, до голяма степен отговарят на виждането на комисията за ситуацията в Унгария. Там има една ефективна администрация, която премина през една сериозна промяна, което разбира се носи и своите рискове, както комисията е споменала еднократно, но в новата организация, която виждаме, нещата вървят е, добре. И от гледна точка на управлението функционира доста добре. Унгария бе до голяма степен централизирана страна, където управлението и надзора на използването на структурите и фондове също бе до голяма степен централизирано и се извършваше от Министерството на развитието. Така че това е една отправна точка от гледна точка на разходването на структурните фондове. Посочва се, че са установени определени проблеми и Унгария се стреми да ги преодолее. Няма съмнение, че според комисията обществените поръчки и съответното управление се нуждаят от допълнителни сили от страна на унгарското правителство. Преди всичко необходимо е националното законодателство да се хармонизира изцяло с общностното законодателство. Постигнат е напредък в тази област и сега процедурите почти изцяло съответстват на процедурите заложени в общностното законодателство. Тук там има още някои слабости, но както казах, като цяло унгарците са хармонизирали своето законодателство с европейското. Необходимо е също да се разгледа и начина по който се прилагат критериите за подбор, които понякога са твърде ограничителни. Участници в е, търгове биват отстранявани по силата на разпоредби, които са заложени в унгарското законодателство – и това може да се използва за изкривяване на конкуренцията в договорите за обществени поръчки, което от страна може да доведе до неизцяло ефективно използване на общностните ресурси. Това може да доведе до допълнителни разходи по отношение на определени инвестиции, които се съфинансират от структурите фондове. Необходимо е също да се наблегне на факта, че Унгария ефективно освоява структурните фондове. Техните резултати са по-добри от средните, ако направим сравнение с други страни, които освояват структурни фондове. Унгария е извършила някои интересни новаторски дейности в тази област това, което ние наричаме финансов инженеринг. Унгария несъмнено е страна, която е успяла добре да мобилизира тези инструменти и да ги прилага на практика. Макар, че наистина това е една доста тежка, сложна структура, която от нея е известно време за да задейства, но в крайна сметка резултатите започват да се появяват. Влиянието на тези инструменти върху стопанската дейност има мултиплициращ ефект, който е много по-голям, отколкото имат съответните национални инструменти. И както вече казах, това вече се усеща. Все още сме в един стартиращ етап, защото тези инструменти трябва да функционират известно време, за да се почувства техния ефект, но така или иначе това е вече един положителен факт. Друг положителен момент е, че Унгария прилага интегрирани действия, свързани с градската среда или селските райони. Правят се опити за постигане на синергизъм в научно-изследователската дейност, иновациите и подкрепата за предприятията. Така че това е картина, в която все пак има някои по-тъмни сенки, но също времено има и много светлина. Можем да кажем, че Унгария е страна, която използва структурните фондове по един ефективен начин. И мисля, че мненията на комисията и на вашата делегация съвпадат. Председатели, благодаря ви. Благодаря ви много. Господин Орани, господин Хадзимакакис. Бих искал да благодаря за този доклад. Става ясно, че си струва да се посещават страни, които може би не са на първо място в нашият план, в нашите програми, за да знаем какво точно се случва в тези държави. Що се отнася до освояването на средствата, много важно е това, което подчерта комисията – е, съществуват проблеми, е, които познаваме и от други страни. Е, не са съвсем ясни компетенциите, разпределянето на задачите, кой какво точно върши, за какво отговаря. Тоест става дума за някои типични слабости, които сме установили и на други места, но това, което става ясно от доклада за посещението на делегацията е, че Унгария се учи, Унгария подобрява нещата. Защото има и други случаи, в които установяваме, че просто няма напредък. Така че става дума за един вид е, ескалация е, на проблемите в някои страни, но в, е, забелязваме едно много съществено подобрение. Да кажем, Полша е отличник в това отношение, но Унгария също е добре се развива. Испания, е, е, Испания Обединеното кралство също. Така че би трябвало да е, разглеждаме процесите в тези страни постоянно и там, където има проблеми с изпълнението на задачите във връзка с отпуснатите плащания от европейските фондове, трябва да сме особено внимателни. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на госпожа Греслер за този доклад и за направените от нея препоръки. Имам два въпроса във връзка с това посещение. Те са отправени всъщност към комисията и към казаното от господин Хаки Мадзаки току-що. Ако добре си спомням, в доклада на Сметната палата са посочени някои проблеми. По отношение на Унгария и Кохезионния фонд. Не чухме те да се споменават в този доклад. Очевидно, това отчасти е така, защото въпросът за освояването на фонда се смята за един от основните приоритети поради сложността на администрирането на този фонд, поради новаторския му характер, което се случи при нас в Испания. Така че искам да попитам каква можем да се получим, каква е връзката между това посещение и казаното от Сметната палата за Унгария. И вторият ми въпрос е свързан с финансови инженеринг. Съгласен съм с комисията, И това е нещо, което аз самата подкрепях, защото искахме да се включат частните инвестиции в Унгария. Искам обаче да зная в кои сектори наистина това действа добре. Кои конкретни малки и средни предприятия, кои конкретни сфери са обхванати и какви са резултатите. Благодаря. Сега Саяла говори за Светата палата. Светата палата иска ли да каже няколко думи или не? Очевидно няма. А, господин Воган. Благодаря, господин председател. Я искам да благодаря на нашите колеги за доклада. Най-вече препоръките, които са изготвили в този доклад. Когато обаче изчетох доклада, има две неща, които ми правят впечатление и според мен не са обхванати от препоръките. Единият е въпроса за обществените поръчки и въпросът ми е дали колегите смятат, че всичко е наред в това отношение в Угария. И, въпро... и втория въпрос е за организираната престъпност, който е споменат в точка 11 на доклада, където се споменава организираната престъпност и Предстоящото четвърто изменение е, в наказателния кодекс на Унгария, където се казва, че участие в организирана престъпност е отекчаваш фактор. Според мен това изречение не е достатъчно добро, не е достатъчно ясно. По-добре ли ще стане ситуацията или по-тежка след приемането на това изменение в Унгария по отношение на организираната престъпност? panie przewodniczący. Ja chciałem przyłączyć się do tych podziękowań dla... Благодаря, господин председател. Аз бих искал да се присъединя към изразената благодарност на е, членовете на нашата делегация, които посетиха Унгария. Още повече, че тък му преди е, отпуската е, ето една, още една причина, ако тя е необходима, за да им благодарим. Е, смятам, че резултатите е, от това посещение са много важни. Бе разсеян един своеобразен мит, а именно, че в новите държави членки на Европейския съюз недостатъчно се освояват или не така добре се освояват фондовете на съюза в сравнение с така наречените стари държави членки. И за съжаление, тези предразсъдъци са доста устойчиви. Те хвърляха сянка и върху Унгария и аз влетворен да, да, да констатирам, че това посещение наистина разсея е, тази легенда. Благодаря. Благодаря. Не виждам други желаящи от колегите да се изкажат. Бих искал а, в качеството... Ао, извинете. Момент. А, а, благодаря. Нека кажа няколко думи, а, що се нася до констатациите на Сметната палата, специално за проектите по Кохезионния фонд, както и няколко думи за обществените поръчки в Унгария е, ние наблюдаваме нещата. Комисията също е провеждала одити още от първите проекти по ИСПА през 2002-2003 година и една от констатациите във връзка с тези проекти по ИСПА, а сега по Кохезионния фонд, е, е бе не спазването на процедурата е, на обществени поръчки. Проведохме тематичен одит, но, все пак, една положителна констатация е, че промяна има, т.е. унгарските власти са готови да, да, да приемат, да погледнат с добро око на корекциите, които комисията е предлагала в резултат от е, такива одити, както и да променят е, самата уредба. Един от проектите, е, които бяха посетени от представители на комисията през месец юли, е, пречисвателната станция за отпадни води в е, Будапешта, е характерен пример. Комисията бе наложила финансови корекции по този проект, които бяха приети от унгарските власти. Проектът е аудитиран от Сметната палата също през 2007 година. Така че комисията непрекъснато наблюдава, аудитира обществените поръчки, в това число през последните месеци. И както казах, все още се натъкваме на някои проблеми, забележки има, но пък има и добра воля от страна на унгарската страна да въведе необходимите промени. Благодаря. Няколко данни бих искал да споделя за финансовия ефект. Данни, които постъпиха миналата седмица в комитета по наблюдението. Броят обхванати предприятия, т.е. получили безвъзмезно финансиране е 5200 сумата, която е освоена по всички мерки, това число в централната част на страната, тъй като програмата е друга там, Централна Унгария е конвен, конвергентен район, 232 милиона общ обем на освоените средства. Спрямо общо отпуснати средства от 700 и 50, близо 750 милиона. Така че е, нормата на освояване е вече повече от 25%. Разбира се, все още има път, който трябва да бъде извървян, но и това е вече едно удовлетворяващо постижение, имайки особено предвид необходимото технологично време за създаване на процедурата. В данните, разбира се, имаме е, и детална разшифровка на е, освоената сума, е, видове капитални разходи и така нататък. Аз мога да представя на вашата комисия подробна справка. Благодаря. Аз просто бих искала да помоля за уточнение представителката на комисията която спомена е, пречиствателната станция за отпадни води в Будапешт. Ние посетихме е, проекта, но все пак изтече време. А вие казвате, представителката на комисията, че унгарските власти са приели препоръките на е, комисията, което потвърждава по доклада, който е даден, че унгарските власти има възможност да прехвърлят средства, е, така че да не остане е, този проект без финансиране. Това ли имате предвид? Е, да, докато комисията се подготви да отговори, казва председателят, аз бих, бих искал на свой ред да, да задам също е един въпрос, тъй като една сериозна част от разговора ни се върти около обществените поръчки. А, Когато всичко това излезе наяве, в това число в медиите, доста европейски е, предприятия изразиха своята озадаченост от начина по който функционира, така да кажем, на място администрацията. Е, както и в областта на обществените поръчки, вие говорихте за, за финансовите корекции, но и що се отнася до едностранното разваляне на договорите. Какво е сторила комисията по този въпрос именно за неоснователното едностранно оттегляне на унгарската страна от договорите? Е, предлагано ли е някакво посредничество, ня, ня, някакви усилия правени ли нали, са за уреждане на, на различията, доколкото става въпрос за държавни в края на краищата поръчки. Ако щете, е, подобно поведение създава представата за един зле функциониращ вътрешен пазар – и за европейските предприятия, които са пряко засегнати от подобно поведение, може да си представите. Това е крайно неблагоприятно. Какво може да направи комисията? Que je comprenne bien ma question, hein, monsieur, monsieur c'est pas sur les fonds européens. Нали, нека уточнят, тук не става въпрос за европейските фондове. Нали, вие сте ги отпуснали, част от тях са освоени, добре, но а въпросът ми е свързан с а, е, уредбата на вътрешния пазар, в частност обществените поръчки. Очевидно е, че в Унгария има и една сенчеста страна, е, засягаща, разбира се, обществените поръчки. Аз е, накратко не посочвам е, този въпрос. Говоря за неравноправно прилагане на критериите за възлагане на обществените поръчки – изключване на определени потенциални участници или на участници, е, които са подали своите оферти, спозоваване позоваване на, на норми, които можем да назовем непропорционални или несъразмерни. И тук става въпрос за една сива, една сенчеста територия, тъй като тези юридически и тези правни положения не могат да бъдат атакувани толкова лесно на основание законосъобразност. Тук по-скоро става въпрос за прилагането на една добра норма. Едно, едно превратно прилагане на действащата норма, което може да опорочи действието на пазара. Това е едно. Второ, вие говорите за едностранно разваляне, и в последствие след като е бил сключен договор. Комисията няма правомощия в това отношение. Надявам се добре разбирате. И поне що се отнася до структурните фондове. Правомощията са е, в ръцете на службите, занимаващи с вътрешния пазар. Но ние следим е, тези неща, доколкото те имат отношение към доброто освояване на структурните фондове. Опитвали сме се да се намесим понякога нали, с ролята на, на така наречения добросъвестен посредник. Да, да направим така, че двете страни да се разберат. И нали, когато, кога, когато е, спорът е, се крепи на, и нали, на основания, които са съмнителни. И Е, примерно има един договор а, а, за подвижния състав на метрото, на четвърта линия на метрото в а, Будапешта. Договорът бе развален, сега е възстановен. А, комисията прояви сериозна загриженост а, тогава за това, че един такъв сериозен проект се поставя под съмнение. Така че ние, ние знаем, че такъв проблем съществува. Е, не, не е добре това следим нещата и когато подобно поведение засяга финансирани от нас нали, по наши правомощни проекти, се опитваме да се намесим. Извинявайте, че съм толкова настойчив, казва председателя, но ако правилно е, разбирам, е, фактически не са ощетени европейските средства, тъй като вие сте наложили финансова корекция. Това добре. Но, естествено, това не е, не е в рамките на вашите правомощи, аз разбирам това, но това, което е, ме притеснява е, е е, че се нарушават правилата на действие на вътрешния пазар и доколкото разбирам, Европейската комисия има правомощията в случая да образува производство срещу държава членка за нарушаване на договорите. Е, напълно е, е, нормално е комисията да действа на принципа на така наречената променлива геометрия – и когато поведението на дадени местни органи не съответства на уредбата на вътрешния пазар, комисията следва да действа. И аз бих искал да получа от вас уверенията, че уредбата на вътрешния пазар, на общоевропейския вътрешен пазар, действа в Унгария. Да, разбира се, когато комисията констатира е, несъобразност, нарушение на, на, на договорите или на нормативната уредба, тя действа. Но онова, което вие посочвате тук, не е непременно нарушение на закона или незаконосъобразност. По-скоро става въпрос за прилагане на уредбата, което е спорно. И аз тук употребявам думата непропорционално. Едно прилагане на действащата норма, което е нецелесообразно, непропорционално. А инак, формално погледнато, сякаш е, е, е, това поведение не противоречи на закона. А и разбира се, ние, ние знаем, че има такъв проблем. Съществува една такава е, е, сива територия, ни черно, ни бяло. Не можем категорично да твърдим, че е нарушен законът. По-скоро става въпрос за добро управление. Госпожа Яла Сантер би искала напомня, че, би, че ви зададе въпрос, би искал да получи отговор. А може би трябва да повторите, госпожо, въпроси. Да, благодаря, господин председател. Аз а, е, говорих за това, че за пречислателната станция за отпадни води е, в Будапешта, там има, има проблем, <laughs> проблеми и решение. Всъщност комисията е предложила финансова корекция, унгарската страна е приела и това конкретно означава, че унгарската страна ще може да пренасочи тези средства за други приоритети, което е, което е нормално, нали? Така, така се процедира, доколкото разбирам в такива случаи. След като се приеме корекцията, фактически освободените средства могат да бъдат прехвърлени към други приоритети. Питам дали правилно съм разбрала. да, наистина, корекцията, която предложи корекци... комис... комисията тогава, възлизаше на 25% от един много важен строителен договор – Самият проект възлизаше на 250 милиона евро, един от най-мащабните в цяла Европа проекти в рамките на Кохезионния фонд, така че тези 25%, които бяха оттеглени, оттеглени е, бяха на основание неправилно или неред... незаконосъобразно прилагане на процедурата на договаряне. Мисля, че е около 40 милиона в абсолютно изражение без стойността на корекцията. И вие сте напълно права. Когато държавата членка приеме корекцията, тя може да използва така освободените средства за други допустими разходи, но, но за, за други елементи от същия договор. А ако държавата членка не приеме корекцията, то тогава можем да говорим за чиста нетна корекция, т.е. не освояване на средствата. Не виждам други желащи да зададат въпроси, нека чуем докладчицата. Да, това бе един хубав е, малък дебат, който показва е, какви проблеми съществуват в държава член, която е, общо взето се смята за безпроблемна. Колегата Хачима се обърна внимание на това, че трябва непременно постоянно да следим какво точно става в тази държава. Аз е, естествено предпочитам да съм оптимист и затова казвам, чашата е напълно е, не напълно е, празна, нито наполовина празна, казвам, че е наполовина пълна. Но естествено има проекти, има проекти, които ни създават тревоги, да кажем, пречиствателната станция, начина по който ще се извозва отработената вече отайка, е, е, чинята, е, която се из, из, която изтича от пречиствателната станция. Всичко това са неща, които още не са решени. Как ще се рециклира този е, отпаден продукт? Това са неща, които ни интересуват. Интересуват ни естествено и проблемите, свързани с разпределянето на обществените поръчки Малкият е, дебат е, с комисията показа, че много е, неясноти съществуват и на равнище комисия. Струва ми се, че отчетността трябва да стои в центъра на вниманието на комисията. Държавата член, която получава определени средства от европейските фондове, трябва да отчита изразходването на тези средства. Ето това е централният момент, върху който комисията трябва да обърне внимание. Естествено, че ние е, също е, упражняваме парламентарен контрол. Обсъдихме нещата и с е, представители на Сметната палата в Унгария и с представители на националния парламент. Нещата трябва да са ясни, така трябва да се разпределят задачите и отговорностите, че да е ясно кой за какво отговаря. И кой си е свършил работата. Нека да кажа, че националните парламентаристи е, са в още по-неизгодна ситуация от нас. Те още по-малко получават информация, така че е, при всички положения тук е, трябва да продължим да следим процесите, включително и докладчикът по регионалния фонд, фонда за регионално развитие, трябва да обърне особено внимание на проблемите, за които стана тук. При е, посещения като нашето през юли, е, тези въпроси и проблеми изиграха една много съществена роля и бяха в центъра на вниманието на делегацията. Имаше и представители на комисията. Да, ние знаем, че комисията разполага с достатъчно персонал и би трябвало да използва експертите си по предназначение. Благодаря ви. Мига си la idea de la señora Gresle de que tal vez, puesto que hay una unidad en el Parlamento. Аз благодаря, благодаря нашата докладчица. В бъдеще бихме могли да организираме подобна дискусия и с представители на националния парламент. Това е вече установена практика. Други комисии го правят, защо да, да не направим и ние така? Да, аз е, е, намирам това предложение наистина, ако желаем активно да въвлечем националните сметни палати в е, този процес, очевидно трябва да го направим чрез националния парламент. Още повече националния парламент има контролни правомощи по отношение на бюджета. Е, и аз ви благодаря, колега, че подкрепяте това предложение. Сега, колеги, предлагам да приключим работа по тази точка от дневния ред и да минем на точка номер 4. Е, става въпрос за е, департамента Централен масив в Франция. Това, между другото, е мой избирателен район. <laughs> Ето на представители тук на този район аплодират. Впрочем, в комисия никога не се аплодира, обикновено на пленарно заседание се аплодира. Та така, четвърта точка от дневния ред, специален доклад на, на Европейската сметна палата, ефективност и ефикасност на средствата, отпуснати от Европейския съюз чрез организации на Обединените нации за засегнати от конфликти страни. Господин Карл Пикстен, представител на Сметната палата, ще докладва. Възползвам се от тази възможност, господин Пикстън, да ви поздравя от за резултатите от е, наскоро състоялото се гласуване. Е, е, вие бяхте номиниран от своята държава членка за член на Сметната палата. Вашата кандидатура бе утвърдена с изключително висок резултат. Не, не, а, тук подсказват на председателя, че все пак тази кандидатура трябва да се утвърди от гласуване в пленарната зала и от съвета на министрите, който е суверенен. Не искам да а, предрешавам това гласуване, но да, благодаря, господин председател. Какво да ви кажа сега? Във всеки случай бих искал да благодаря на госпожи и господа членовете на комисията за доверието, което заявиха в моята персона. а На второ място бих искал да кажа, че допусна грешка, допусна грешка, защото а, когато виждам тук да влизат а, да влизат а, хора в залата, казвам си, Боже, тези са от Обединените нации. Не, оказва се обаче, че те били от вашия избирателен район. А, държа да ги поздравя и аз. Знаете, че днес става дума за два доклада за ООН. Поначало Сметната палата бе предвидила един доклад. Разделиха се двата доклада, т.е. единия доклад се раздели на две. Защо? За да спестим време. И защо този одит? Защо го извърши Европейска сметна палата? По три причини. Първата причина са сумите, които през последните години значително нарастват. През 2001 година 144 милиона, 2009 935 милиона евро. Това са средства, отпуснати от Европейския съюз на разположение на ОНЕ. Значи много сериозни средства. Втората причина е начина по който се управляват тези средства. От време на време възникват проблеми и въпроси. Смесеното или съвместното е, разпореждане с тези средства. В случая между Европейския съюз и е, ООН. И на трето място е, изричния интерес, проявен е, от Европейския парламент, в частност от вашата комисия, към аудитирането на тези средства преди да пристъпя към тези три момента, бих искал да кажа, че естествено, нашите аудитори и ние самите е, много добре знаем, че когато се е, дават средства на европейския данакоплатец на разположението на ОНЕ за освояване в засегнати от конфликти страни, твърде често това освояване става при крайно трудни обстоятелства. Ние много добре знаем това. Обаче, от това не следва, че в края на краищата отговорността за е, разходваните средства не пада върху е, раменете на Европейската комисия. В края на краищата отговорна е тя, независимо от тези особени обстоятелства. Сега, първото, което бих искал да кажа по същество, е, господин председател, е за обхвата на одита. След това на второ място няколко думи ще кажа за информацията или за липсата на информация. Ще бъда съвсем кратък. На трето място ще приведа два примера. В доклада има много повече. И накрая няколко заключения. Нека да, нека да започна с е, първата точка обхват на одита. Одитът обхваща три страни Ирак, Афганистан и Судан. И разглежда 19 проекта, които можете да видите в приложението на документа. Какво оценяваме в този одит? Оценяваме ефикасността, ефективността и устойчивостта на предоставената помощ. Бих искал също да посоча, че тези 19 проекта представляват повече от 80% от е, средствата на Европейския съюз, освоени от ООН и разходвани в тези три страни. Така че не става въпрос само за една извадка, става въпрос за повече от 80% от европейска средства, които са насочени към тези три страни през ООН за периода 2006-2008. Държа също да подчертая, че в началото се надявахме, че можем да отидем на място във всяка една от тези три страни. Всъщност, единствено успяхме да осъществим посещение в Судан. Аз лично ходих там. По съображение за сигурност е, бе невъзможно наши екипи да отидат в Афганистан и в Ирак. Това бе по отношение на обхвата на одита. На второ място, липса на информация. Това споменах и миналата седмица по време на изслушването ми Нашите аудитори нямаха възможност да получат достатъчна информация, съществена информация и нито пък надежна информация. Така че не можаха да наберат необходимите одитни доказателства, когато извършваха работата по проверките. Това, разбира се, се отрази на оценката и в трите категории. Ефикасност, ефективност и устойчивост но както бе споменато в доклада, основно проблемно бе това по отношение на ефикасността, защото в 7 от тези 19 проекта такава оценка просто не бе възможна. Имам предвид е, параграф 44. Така че по наше виждане, комисията трябва да има цялостна и навременна информация от ОНЕ, за да се осигури стабилното финансово управление на започнатите проекти. И в момента това не е така за много от проектите. С, е, с това приключвам втората част. Сега искам да, се, да ви представя два наистина показателни примера. Много повече примери ще видите в самия доклад. Всички тези примери също са съвсем конкретни. Господин председател, моля ви, погледнете страница 17 рубрика Недостатъчна информация относно изграждане на административен капацитет в Южен Судан, което е много важен въпрос сега в Судан преди изборите. Виждаме, че 65% от разходите в окончателния доклад са обявени като предишни разходи. Това е цитат. Предходни разходи без да се предоставят каквато и да е допълнителна информация за съдържанието на тези разходи. Просто се наричат предходни разходи. И това е всичко. И това е информацията, с която ние трябваше да работим. Това показва, че непълният характер на предоставената информация на комисията не дава възможност за оценка. На втората страница, във второто пле, проектите не са постигнали необходимите предвидените резултати. Това е един много важен въпрос за е, Афганистан, проекта за разчистване на минни полета. Какви са предвидените цели от разчистването на минните полета? Предвидения резултат е 26,6 квадратни километра да бъдат е, разчистени. Такова е било намерението. Колко са разчистените полета? 1,6 км, квадратни километра. Всъщност това е резултата, т.е. целта не е постигната. Това посочва липсата на ефективност на този конкретен проект. Сега да разгледам четвъртата и последна точка. Това са няколко послание. Ще използвам възможността да поздравя вашия доклад, че господа Гресла, за чудесния работен документ, който е изготвила. Няма да повтарям неща, които тя посочила в своя доклад. Няма да припомням в детайли множеството констатации, защото всичките са разгледани в този документ. Искам само да се насоча към няколко послания. По наше мнение, комисията трябва на първо място да направи необходимото, да има и ясни, постижими цели на проекта, които да имат, които да могат да бъдат наблюдавани, ако е възможно количествено да бъдат измервани и те да бъдат установени за всички проекти, което всъщност трябва да се направи преди да се ангажират европейски средства. Второто ни послание. По наше виждане, комисията трябва да постави по-силно ударение върху ефикасността на проектите и оценката на продължителността на даден проект. Не е достатъчно да се види, че разходите, които са извършени, са допустими. Това просто не е достатъчно. Това е предварително условие. Те, разбира се, трябва да бъдат допустими, но не това е края на историята. Третото послание. Последващите доклади, които комисията получава от ОНЕ, трябва наистина да бъдат проследени от комисията и да се види всяк, дали всякакви потенциални или действителни проблеми са наистина установени и правилно решени. И последното ни послание е, че трябва да бъдат предприяти подходящи мерки, които не само да разглеждат, а и да сложат край на продължаващия проблем на недостатъчното и закъсняло доклада на страна на ОНЕ. Проблем, който много сериозно може да подкопае, контрол, да подкопае контролната функция на комисията. Преди две седмици в е, настоящата комисия, без споменато това, приветствам последните развития по отношение на вътрешните одити доклади и по-високата прозрачност на органите на ООН, но ние разглеждаме тези нови доказателства и в момента проверяваме дали това е наистина достатъчно, това ли е онова, което трябва да се прави или не. Така че, благодаря ви много за вашето сътрудничество. Благодаря ви и за интереса към тази тема. Благодаря ви, господин член на Европейска смета палата. са Гресле. Благодаря. Настоящия доклад е свързан с втория специален доклад е, за Сметната палата е, във връзка с е, съвместната помощ, която ние предприемаме заедно с международни организации. В случая става дума за ООН. Ние е, от известно време насам работим по темата. Да, става дума за три е, сложни, трудни страни Ирак, Судан и Афганистан. И само мисълта за всичко това, което става в тези страни, вече ни кара да потръпваме от ужас е, и да не очакваме нищо добро. Но е, в този доклад е, е, се посочват усилията, които сме предприели и необходимостта от повече информация, която трябва да получаваме от ООН. Е, би трябвало да получаваме повече информация и от Световната банка, и от агенциите на ООН. Основните проблеми са посочени в моя доклад – Естествено, че става дума за три, както казах, трудни страни, в които има конфликти, но това не, не бива да поставя под въпрос необходимостта да получаваме отчет за средствата, които отпускаме от ОНЕ и естествено и от страна на комисията, защото очевидно резултатите, които се постигат, не са големи трябва да се упражни малко повече натиск е, е, и върху съответните е, агенции и служби на ООН, но комисията участва с финансиране от Европейския съюз, така че би трябвало да настоява на своето право за контрол върху изразходването на средствата. Комисията още преди съответната е, година трябва да ни дава съвсем точен отчет за това какво ще се е, предостави на съответните страни, по какви проекти, за какви цели и какви резултати трябва да очакваме, за да можем след това да упражним контрол и ние от своя страна върху работата на комисията. Е, факта, че става дума за страни, в които ситуацията е много сложна и се работи трудно, е, означава, че контрола трябва да се засили, естествено. Необходима е гъвкавост, да, но е, това е, не означава, че няма да настояваме за ефикасност, ефективност и устойчивост. И 60% от е, разходите, които са е, обект на проверка, са свързани с така наречените предходни разходи. Три от 19 проекта с, свързани с доверителския фонд. Какви са всъщност огромните разходи и за какво са послужили, това все още не става ясно. Проучих доклада за аудита той ми беше предоставен от комисията. Комисията продължава да работи по този доклад. Сметната палата смята, че административните разходи все още не са прозрачни. Тоест, е, тези опосредствени непреки разходи изискват е, уточнение и повече информация. Затова и аз е, настоявам и най-малкото питам, възможно ли е от страна на Сметната палата да се направи един отделен одит за работата на доверителския фонд и за начина по който се изразходват средствата. Бе ни казано, че става дума за 6 милиарда евро, но е, това, което става ясно в резултат на отчетените средства, е, се отнася само до половин милиард, така че е, остатъка от сумата остава в зоната на здрача, за мен поне. Хубаво би било Сметната палата да извърши много проверка по начина по който се изразходват средствата от доверителския фонд. Освен това, още един въпрос. Достъп до документите. Достъп включително и за сметната палата. Това е изключително важен проблем. Разочарована съм от бавните темпове, с които се придвижваме по тези досиета и по тази тема. В моите препоръки аз се спирам и на доклада за освобождаване от отговорност от миналата година. Там също има е, определени критични бележки, препоръки, които трябва да се вземат под внимание в, е, при всички случаи. Има и препоръки към сметната палата, но при всички положения трябва да кажа, че усещането ми не е много добро, тъй като много, много бавно постигаме някакъв напредък. Позволете ми накрая да благодаря на Сметната палата, на представителите на комисията, на представителите на ООН, на някои от агенциите на ООН, в частност, с които провеждах разговори. Но при всички положения, независимо от това, че става дума за сложни страни, трябва да постигнем напредък. Благодаря. Преди да дам думата на представителите на политическите групи, комисията, вероятно, господин Шмид би могъл да каже няколко думи. Благодаря, господин председател. Комисията приветства доклада и ще огранича реакцията си до няколко неща, казани от коментарите на докладчика и препоръпиките, както и страница 6 и 7 от доклада. По точка 4 докладчикът повдига въпроса за докладването и комисията иска да благодари на вашата комисия за подкрепата по този въпрос. Ние се договорихме с е, ООН през април миналата година по нови общи насоки за докладване, които наистина отговарят на очакванията на комисията, но също и на ООН за това какво трябва да се включва в тези доклади и което ни е определено необходимо. Както казва и докладчик, е, ние разчитаме на тези доклади. Много е важен въпрос за качеството и на временността. И всичко това е включено в тези съвместни насоки. Договорихме с нашите партньори от ООН, че ще изпълняваме тези насоки. Ще дадем едногодишен срок и през пролета на 2012 година на работна група ще преценим дали тези общи насоки са довели до резултат и ще докладваме пред парламента какво сме установили. Второто, което искам да разгледам, е въпроса за ефективността и ефикасността, който се повдига в точка 6 на доклада и без споменато от господин Пингстън. Вярно е, че проверките на комисията са основно предварителни и по определените стълбове. Проверяваме дали на място са вътрешните контроли, отговарят ли те на условията да продължат и наистина в страни като тези е наистина доста по-трудно след това да се проследи какъв е ефектът. Наистина говорите за страни, където комисията доскоро нямаше и делегация. Например, в Судан съвсем наскоро открихме своята делегация, така че много е трудно в другите две страни на място да проверяваме нещата. Стои въпрос, разбира се, и за декларацията, която повдига доклада Знаете, че комисията излезе с едно предложение в новия финансов регламент 57.5, където да се включи такава декларация за съвместно управление. Надяваме се, че това ще бъде прието и ще отговори на въпроса за съответната гаранция за партньорите. Искам да разгледам също и въпроса за закъсненията. В точка 7 на доклада Докладчикът посочва въпроса за реалистични срокове. Би казал, че това наистина е проблем, но не е само проблем свързан с работата, която извършваме съвместно с ОНЕ, а касае всички случаи, в които работим в такава тежка среда. Това може да е достатъчно добра причина за удължаване на сроковете, условията може да са се променили и ако комисията иска да постигне първоначалните цели, понякога е необходимо наистина да се отдължат сроковете с няколко месеца, за да се довършат проектите, вместо да се спрат. А може да има и неприятни причини за такива закъснения. Това, което искам да кажа, е, че трябва да въведем една обща система за наблюдение на закъсненията и къде са обосновани. И ние правим това не само по отношение на проектите с ООН, а изцяло. Така че ще имаме наистина индикатори за изпълнение, които ще бъдат проследявани от нашите делегации, особено в случаи, където имаме сериозни закъснения. В заключение, едно положително послание относно достъпа до резултатите от одита. Благодаря отново на парламента за оказаната подкрепа. Съответните агенции на ООН и различните програми се съгласиха да повестят своите е, доклади от вътрешни одити пред Европейската комисия. Ние смятаме, че това е един добър признак на развитие на добри работни отношения по един много конструктивен начин и ще направим всичко добро, за да извлечем полуки от тези доклади и това сътрудничество с ООН. До тук е, ще приключа и ще отговоря на въпроси, ако има такива. Е, е, Госпожа Аяла, вие поискахте ли думата? Да, давам вие. И господин Хаджимакаки след нея. А, благодаря, господин председател. Аз също бих искала да поздравя колегата Гресле за втория доклад, който малко отразява нашата лична биография. Тук в Комисията по бюджетен контрол Отдавна се занимаваме с въпросите за освояването на средства от международни организации, и не само от ООН. Но разбира се, имайки предвид разностранния характер на дейността на ООН, както току-що каза представителя на а, комисията, а и госпожа Гресле, толкова по-важно и толкова по-добре е, че е, е извършена такава Отлична работа. Аз бих искала да задам няколко въпроса. Първо на комисията за графика, в който ще се придвижи по-нататък работата. Доколкото има констатирани недостатъци, е, до как това ще се сведе до знанието на всички е, заинтересовани страни, това число организациите на ООН, е, за да се вземат мерки. И втори въпрос също на вниманието на комисията. Дали това, което се предлага в доклада е достатъчно реалистично? Нали, имайки, имайки предвид определения прак на, на същественост или на, на рисковост, нещо за което непрекъснато е, е, спорим, то е, наистина трябва да помислим е, за ролята на Европейския съюз, след като европейските граждани настояват Европейския съюз да играе определена роля, то как ще претеглим от една страна тази политическа мисия и от друга страна риска, който се поема. Та така, реалистични ли са всички тези предложения, които се съдържат в доклада? Е, както казах, има определен риск, който се свързва с тези проекти и а, това трябва да се уреди в уверението, за което се говори тук, двустранното уверение, което се дава в последствие, а не само по линия на предварителния контрол. И още един въпрос за Ирак страна пострадала сериозно през последните години. И може ли е, комисията да развие разсъждение последния въпрос? Доколкото разбирам, 70% в момента а, е, от а, е, а, сумите са а, усвоени. А, каква ще бъде съдбата на останалите? И накрая на представителя на Сметната палата бих искал да задам въпрос. Аз бих предпочела е, информацията, е, която се предоставя на нашата комисия, в случая само на докладчика, госпожа Гресли, не би ли могла да се предостави на всички членове на нашата комисия? Тя представлява интерес за всички ни и, и, и подобно решение би заздравило нашите отношения с Сметната палата. Господин Хаджима Какис, благодаря ви. Аз Бих искал да похваля господин Принцлер. Много рядко имаме възможност да се насладим на един толкова кратък и също време толкова информативен и точен доклад, включително и устното ви изказване се отличаваше със същите характеристики. По отношение на комисията, е, обръщам се към представителя на комисията, ще кажа, установяваме, че става дума за конкретни проекти, аз ги подкрепям. Но също времено Европейският съюз би трябвало да бъде видим. Трябва да става съвсем ясно, че това са проекти, които се подкрепят от Европейския съюз. На второ място доверителския фонд. И на трето място е, връзките е, от гледна точка на бюджета с е, ОНЕ. Какво става именно по тези три точки? Каква е ползата от е, тези три неща, които изброих? Е, в е, държавите членки има проблеми. Имам предвид Европейския съюз, защото ние също имаме проблеми с собствените средства и с финансовите ресурси изобщо. Не трябва ли, в крайна сметка, да ограничим малко и финансовите средства, които ние предоставяме по линията на тези съвместни действия с международни организации, с ООН. Тъй като държавите членки така и така е, плащат е, доста пари на ООН и обръщайки се към господин Приксля, който има и политически опит, е, бих казал, че трябва да предоставим съответното пространство за действие от гледна точка на националните интереси и виждания за е, ефикис, е, ефективност на държавите членки. Благодаря. Следващият оратор. Въпросът е желаем ли по някакъв начин да канализираме средствата е, за е, съвместни действия с е, международните организации. Да, по отношение на Афганистан направихме такъв опит. И още нещо. Разликата между Европейския съюз и ООН е, че ООН може да достигне до места, е, до които ние не стигаме. делегацията ни имаше големи проблеми в Кабул. Ако си спомняте, те не можеха просто да напуснат е, един ограничен периметр заради несигурността. Е, бяхме затворени в един контролиран, наблюдаван и защитен хотел и толкова. Е, никой не можеше да ни осигури сигурност. Ние нямахме конвои от ООН, които да ни пасят. Така че в това отношение трябва да си дадем сметка, че ОНЕ все пак има достъп до много по- повече територии. Естествено, че след като отпускаме е, средства, трябва да ги контролираме. Няма да го правим като е, американците, които пускат е, самолетите и хеликоптерите си, за да броят от въздуха, да кажем, училища и така нататък. Е, всички тези проекти, за които те отпускат средства. Но трябва да осъществяваме много стриктен контрол. И работим заедно с ООН, защото ООН стига до там, където ние не можем да стигнем. Но откажем ли да дадем средства на ООН за тези съвместно финансирани и организирани програми, тогава е, на практика ще се откажем от помощта за тези страни. А те са сложни, както казахме, страни с конфликти, които се нуждаят от нашата помощ. Нека да се спрем и на доверителския фонд. Защо участваме в този доверителски фонд? Защото, както казах, веднъж имаме основания да работим заедно с ООН. Освен това, е, има известни данъчни облегчения и е, освен това, е, все пак трябва да си дадем сметка, че вкарвайки нашите европейските средства всъщност в доверителския фонд на ОН, ние на практика оставаме невидими за обществеността и в съответните страни и за международната общност. Така че трябва да изискваме малко повече прозрачност и информираност в това отношение. Толкова и толкова са средствата отпуснати, толкова от Европейския съюз, такива и такива са разходите ефективността на разходите, до какво и резултати са довели, каква е, е в крайна сметка нашата гаранция, че тези средства се използват за целите, които ние желаем да постигнем. И още нещо във връзка с информацията, която получаваме от ООН. Темата е много сложна и отдавна я обсъждаме. Е, от 2001-2002. Да. Сега е, е, въпросът е как точно държавите членки ще реагират на, е, да кажем, едно евентуално членство на Европейския съюз като цяло в ООН. Една голяма част от е, проблемите в това отношение е, са свързани с това, че е, просто Европейския съюз не би могъл да бъде третиран по същия начин, както един пълноправен член държава, присъединила се към ООН. Но при всички положения има основание да се мисли и по този въпрос, защото ние в крайна сметка представляваме една юридическа личност. Е, е, междувременно зная, че между двете институции има доста различия за това как точно ще е, протича, така да се каже, процедурата за сътрудничество с ООН. Е, имам предвид е, и комисията, и е, съответните агенции и организации в рамките на Организацията на Обединените нации. Проучих и всичко написано по тази тема от Сметната палата. Наистина във всички тези доклади и от всички страни получаваме тревожни сигнали, че липсва достъп до достатъчна информация. Има и нещо друго. Сроковете за отпускане на средства и сроковете, в които ние трябва да изискваме вече отчет за изразходваните средства. Ако сроковете за отпускане на средства стават все по-кратки поради нарастващите нужди по линията на съвместното подпомагане на определени страни, то тогава е, трябва да съкратим и сроковете за отчитане на а, е, разходите. Естествено, че когато става дума за една страна, разкъсвана от граждански а, е, войни, от военни конфликти, а, малко трудно се събира информацията, но при всички положения ние трябва да вярваме, да можем да се осланяме на нашия партньор. А нашият партньор в момента е ООН. Така че трябва да изискваме съответната информация по надлежен начин. Благодаря. Благодаря. Европейския съюз не членува в Организацията на Обединените нации, просто защото не е нация. Какво да, какво да правим? Следващият оратор. Благодаря, господин председател. След като се запознах с документа, у мен възникнаха няколко въпрос. Е, нещата в Европейския съюз се промениха значителна степен след влизането в сила на Лисабонския договор и всички средства, е, които се отпускат, е, се отпускат при пълната ни отговорност и задължението ни за отчетност пред нашите избиратели, пред държавите членки които участват в общия бюджет на Европейския съюз със своите вноски. И в тази връзка следва ли тази система на освояване, на разходване на средствата, която е наследена, да бъде усъвършенствана, да бъде е, прецизирана, за да се отчете тази нова обстановка в Европейския съюз. Например, по отношение на кохезионните фондове лека по лека напредваме в това отношение. Какво да кажем за останалите средства? А, Сметната палата. Сметната палата спомена 57 член за или по-скоро точка 57 ма за смесеното или съвместното управление на средствата. Означава ли това пълно разпределение на отговорността от една страна от Обединените нации, от друга страна от Европейската комисия е, и за да изпълнят своята отговорност, дали тези две страни не биха в бъдеще въвели една нова система на контрол. Благодаря ви. Ще се спра на първата част от изказването на господин Гайер е, и ще обобщя нещата от гледна точка на Сметната палата. Да, е, що се отнася до Судан, е, поне по отношение на инфраструктурата, можем да кажем, че там е, има извънредно положение. Естествено и околните съседните страни в този регион също са сложни и свързани с конфликти. Трябва да не само да установяваме слабостите, но да търсим причините. Дали става дума за погрешни методи на управление – и дали именно по пътя на е, администрацията и на управлението, изобщо административното управление и управлението на средствата, можем да търсим подобрение по отношение на ефективността и устойчивостта. Така, да преди да приключим работата си по тази точка дневния ред, желая ли представителят на Сметната палата да каже няколко думи, впрочем, както и на комисията? Euh, благодаря, господин председател. Аз бих искал най-напред да благодаря на членовете на вашата комисия за много активния интерес, е, който проявяват към е, въпроса. Имам някъде 5-6 страници вече бележки, които е, съм си записал. Бих искал да, да отговоря на, на зададените въпроси. Първо казаното от госпожа Гресле, вашата докладчица. Бих искал да и благодаря за много позитивната оценка. Тя говори за доверителни фондове, за косвени разходи и след това задава въпроса дали сметната палата не би могла да проведе одит на доверителните фондове с участието на няколко донори. Euh, ние ще помислим за до година е, в работната си програма е, и вече се планират одити, не е толкова лесно да се включи такъв е, конкретен одит в нашата работна програма, но, но ние отбелязваме исканото от вашата докладчица и ще помислим Бих си искал е, също така да се възползвам от възможността да кажа на госпожа Аяла, че аз на вашата докладчица съм дал известни допълнителни сведения, но целта в никакъв случай не е била тя да си запази тези сведения за себе си. Естествено, тя е била свободна да ги сподели. Но когато някой е определен за докладчик, естествено е сметната палата да прояви интерес преди всичко към докладчика. А, и тук става въпрос, между другото, за девета, девета точка от доклада на госпожа Греслер. Информацията, която и предоставихме, бе за уточняване на въпроса именно по тази точка и въобще. Естествено, не сме имали намерение да ви лишаваме, госпожа Яла, от информацията, с която разполагаме. Аз не, не бих искал да иземам правото на комисията да коментира въпросите насочени към нея, а инак нещо друго, което спомена госпожа Аяла е за реалистичността на направените в доклада препоръки в връзка с допустимия риск. Въпросът е много важен. Но, дайте да се разберем, ако имате одит за ефикасност, т.е. за резултатът от изразходените средства, а, търсите критерият ефективност, ефикасност и устойчивост. И ние, точно по тези критерии направихме одита. И в своето встъпление аз споменах, че комисията е, трябваше да работи съвместно с ООН при крайно трудни обстоятелства. И това е отразено в аудиторския доклад. Но все пак трябва да си давате сметка, че не е работа на Сметната палата да говори за приемливия риск. Между другото, любопитна тема за дебат би било това в отношенията между парламента и Европейската комисия. И може да се получи много добър разговор. Но, ако пристъпите към него, дори по отношение на страните посочени в доклада, ще трябва да включите и европейския накоплатец. Така че е, доста деликатна е тази работа. И нещата, които с пълно основание могат да изглеждат напълно разумни е, за комисията, та дори и за Европейския парламент, може и да не изглежда така разумни за да накоплатеца. Значи, много е деликатен въпросът, но, но Сметната палата не би могла да участва в е, такъв разговор. Разбира се, ние отбелязваме е, становищата на парламента и на Европейската комисия. И сега казаното от господин е, Хаджимакакис бе главно адресирано до комисията за ролята на държавите членки и, и комисията, между другото, основателно посочва, че в новия финансов регламент е, ще бъде уредена не само отговорността на комисията, а и по-широко отговорността на останалите партньори Въпросът за видимостта, за осезаемостта остава все така важен. И това, това е част от а, дискусията. Уместно ли е да, да се повиши видимостта на място на Европейския съюз или не? Въпросът е политически. Предполагам, че повечето членове на Европейския парламент а, биха се изказали за по-видимо присъствие на Европейския съюз. Казаното от господин Гайер сега. Там, където Европейска съюз не може да стигне, стига О, не, Това е точно така. It's, it's that... Точно така, наистина. Е, и когато съвместно се управляват е, средствата, е, нали, ще видите, че ООН е, е, присъства в някои засегнати от конфликти страни, в които Европейският съюз не може да присъства. Ние в доклада си не казваме, че сме против това да се осланяме на ООН в никакъв случай. Ако Европейската комисия желая да освоява средствата съвместно с ООН, нищо против. Но при условията на прозрачност, при условията на ефикасно изразходване на средствата с цялата отчетност и така нататък. Е, и, и било много интересно, ако комисията може да подаде изпреварваща информация, т.е. ексанте, както посочва и госпожа Гресле. Въпросът за информацията, информацията, която получаваме от ООН, все още е спорен този въпрос и аз е, много внимателно слушах, когато вашия доклад е, е, бе обсъден преди две седмици. Един господин от Европейската комисия с трудно произносимо име каза някои много интересни неща. Той каза всичко е наред, всичко ще се, ще се е, уреди. А после, когато се върнах в сметната палата, се оказва, че далеч не е така. Е, сега е, е, ние имаме статут на наблюдател, когато Европейската комисия обсъжда финансирането през ООН. Сега, преди е, е, известно време бе, в тази връзка възникнаха някои доста сложни, далечни, невинни въпроси. Ако е, е, сметното звено на ООН поиска е, преразглеждане или дори заличаване на клаузата за проверка, то очевидно ООН не желае да дава пълната информация на Европейската комисия, на парламента и прочие. Друг е, колега тук се изказа за отчетността по точка 57 от доклада и общо във връзка с съвместното управление. Ако се запознаете с тази съответна част от новия е, финансов регламент в мисля беше 178 член, ще видите, че е, промени ще настъпят. И намерението е по-голяма отговорност да се възложи на съответната организация от ООН, с която контактува Европейската комисия. Край на кращата обаче някой трябва да поеме отговорността. И за нас, за сметната палата, когато става въпрос за европейски пари, отговорна е комисията. Комисията може да възложи по-нататъчното разходване на средствата на когото пожелае, но тя по този начин не се освобождава от отговорност. Аз не искам тук да давам някакви оценки, но ясно е, когато се харчат пари на накоплатеца, трябва да е възможно поне да се посочи някого с пръст. Дадена институция. Някой трябва да поеме крайната отговорност. Последният изказал се господин Хауза. Нека в отговор на казаното от него кажа, че аз нямам някакви предпочитания към прякото управление. Аз не бих искал тук да превишавам правомощията си на член на Сметната палата, но вие преди две седмици приехте нещо съвсем разумно. Всички варианти са за сега на дневен ред. В някои случаи прякото управление може да попадне по, 50, нали, по 53-ти член от финансовия регламент и 53-ти член може да се приложи целесообразно в някои случаи, в други случаи може да е косвеното е, или съвместното управление. Всички възможности трябва да са на разположение, в зависимост от обстоятелството да се предпочита един или друг вариант. Според мен това е най-разумният подход. Ако ме питате дали би трябвало да се възприеме само прякото управление, аз би казал не, не, не, не винаги. С това, господин председател, мисля, че отговорих на всички зададени въпроси. Благодаря ви, господин член на Сметната палата. Ще дам думата на представители на комисията след малко. В рамките на този дебат обаче аз бих искал да поставя акцента и върху злоупотребите. В контекста на този контрол комисията, Сметната палата, смятате ли, че може да се констатира? Констатира ли се въобще злоупотреба и как да, да се противопоставим на нея? Благодаря. Благодаря ви, господин председател. По въпроса за докладите от вътрешните аудити и сроковете, нека накратко да ви опиша процедурата. Отделите на комисията правят, изработват тенденции на базата на рисковете, на базата на извадки, независимо дали са проекти на ООН или не. Ако има проекти на ООН в тази извадка, тогава вече имаме и процедурата за мисия за проверка. Това, което в момента сме се договорили с ООН, е, че когато ние продадем сигнал, а ние, че искаме да проверим един от проектите, който те ръководят, имаме възможност не просто да направим проверка, да получим вътрешния доклад от одита, ако такъв вече е направен от ООН. Тоест, въвеждаме на практика принципа на единния одит и получаваме достъп до докладите от вътрешен одит от ООН което назначава, означава, че се отказваме от възможността на проверка, а по-скоро използваме тази процедура на получаване на докладите за одит. И всъщност е, този принцип работи агенция по агенция. Има и даже а, е, такава база данни, с, до която ние имаме достъп. На господин Хаджи Макакис, един, а вие поставихте много важни въпроси. При когато когато има ясно показан технически капацитет и се прилагат насоки, да сме прегледали този въпрос и на работните групи на ФАФА, на последното заседание беше през април, Смята се, че по въпросите за видимостта нещата са много сериозно подобрени. Другото, което споменахте, доверителския фонд с множество донори, в е, извадката има много такива случаи, когато смятаме, че ООН е в неоспорима позиция на сравнителни предимства, примерно в случая с е, Судан, където се изгражда изцяло нова страна. В такива случаи подкрепа на съдебната власт или разчистване на минни полета, всички донори подкрепят такива проекти използвайки неутралността на ОНЕ, защото се работи в една политически много деликатна обстановка с ясен риск ОНЕ да се възприеме, че взема страни. Така че използването на доверителски фондове в такива случаи наистина е обосновано. Третия въпрос е съвместните вноски в бюджета на ОНЕ – в е, службата за правата на човека, Върховния комисариат за правата на човека. Тук говорим за независимост на тази служба, но това е единствения случай, в който ние сме съфинансиращ орган. Във всички останали случаи ние нямаме съфинансиране, защото не сме член на ОНЕ. Имаме до някакви права е, в общото събрание, но не пълноправни. Отговорът на комисията, която се иска такова финансиране, че винаги ще разгледам, че ние ще разгледаме въпроса, когато станем член на изпълнителния орган като държава членка. Така че ние дипломатично казваме не и ще продължаваме да се придържаме към този курс. На господин Гайер за въпроса за ФАФА. Наистина, аз е, съпредседателствах заседанието през април заедно с ОНЕ. Вие попитахте какво беше настроението и дали има напредък. Да, на това заседание ние оценихме въпроса за видимостта положително. Съгласихме се до достъпа до одити, е, договорихме се за съвместните насоки за одит и смятам, че това заседание на ФАФА беше наистина полезно и се движи в правилната посока. На господин Ян Хаузен какво ще правим, ако не използваме ОНЕ в случай като Судан? Сега вече имаме делегация там, така че имаме една независима страна и ще бъдем в различна позиция, в която постепенно можем да внасяме някои от своите инструменти, като бюджетна подкрепа. Това е една ситуация, в която наистина трябва да подкрепим това правителство и да гарантираме то да може да изпълнява основните функции на една държава и държавна администрация. Така че, вероятно, ще окажем подкрепа на Южен Судан в началото и по-малко това ще става чрез ООН. Но този вариант не съществуваше преди това. Така че просто сменяме системата в момента, в който се сменят обстоятелствата. И накрая за злоупотребите доколкото разбираме, по предметния обхват, който наблюдава Сметната палата, не са констатирани случаи на злоупотреба. Госпожа Аяла, накратко. Единствено по въпроса за фалшифицирани банкови гаранции исках да повдигна въпроса. Не знае дали това не е свързано с Олаф, но по въпроса за господин Пингстън още веднъж искам да повдигна въпроса за риска. Вярно е, че гражданите, които плащат своите данъци, също очакват от нас не да се де да интервенираме в Ирак, но в крайна сметка тези граждани имат интерес. Това са случаи, в които гражданите много често имат е, свое лично желание да окажат помощ. Има проблеми по отношение на жените, например, има други сериозни проблеми. По този начин всъщност се оценява и нивото на риска, кое е допустимото ниво на риск. Така че аз съм разговарял с граждани по този въпрос и хората са изненадани, че няма международна или европейска система на одит, която да отрезява и тези очевидни проблеми. Не е едно и също да проследиш проекти в Будапешта, Мадрид или Виена и да разгледаш проект за разчистване на минно поле в Афганистан. Шокирана бях от коментарите, които са направени на страница 21 от доклада, Наред с намаляването на детската смъртност, е, за които наличната информация сочи, че нещо е постигнато. Наистина съм удивена от тези коментари, където а, е, детската смъртност се посочва само като един от допълнителните елементи на това, което е направено. Разговарях с е, гражданите ежедневно и за тях всъщност това е съвсем различна по характер цел – Говорим за инструменти за бюджетен контрол, които определено са необходими, но за гражданите това няма също значение. Ако говорим за една сграда, която може да бъде е, построена за министерство е едно. Тук са съвсем различни аспектите според мен ще бъде много полезно, ако имаме инструменти на одита на наше разположение, които наистина да правят разграничение между тези различни аспекти, защото така нашите граждани разбират нашата работа. Следващия ретор. Благодаря, господин председател. Вярвам, че комисията можеше да отговори и на моя въпрос, а моя въпрос беше съвсем ясен. Казах, че обстоятелствата се променят, следователно в момента виждаме, че контролът е недостатъчен, виждаме, че има много случаи на злоупотреби. Следователно, може би ще трябва да се промени начина на отчетност и отговорност и цялата система да бъде променена. Не е ли така? Искам да благодаря на представителя на Светната палата, защото той отговори на моя въпрос. Той каза, че ние се нуждаем от такава институция, която да поема отговорността. В този случай имаме Европейската комисия и заедно с ОНЕ може да се създаде една нова институция или нова съвместна агенция, и бихме могли да насочваме нашите въпроси към такава една единна съвместна институция и да искаме от тях отчетност и отговорност. Да искаме от тях обяснение за това как и къде са разходвани парите. Мисля, че имаме право на тази информация. Благодаря. Последната точка от дневния ред е отложена за друг път, така че имаме малко повече време. Ще проведем втори кръг изказвания. Е, ще ви дам думата. Но още веднъж аз бих искал да поставим акцента върху злоупотребите. Гражданите с данакоплатците, данакоплатците може да приемат някоя друга грешка, но злоупотребата не. А, бих искал да прецизирам. Явно в е, обхвата, а, е, по който е работила Сметната палата, не са константирани злоупотреби. Но а, е, а, бих искал да знам от комисията общо в рамките на рамковото споразумение с ООН пък и по финансовия регламент се говори е, за контрол е, на изпълнението, това число на обществените поръчки, но никъде не се говори за злоупотреба. Е, и аз питам, има ли фактически някаква процедура, поне констатираната злоупотреба да бъде сведена до знанието на когото трябва. Сега да се осъществи наказателно или някакво друго преследване в рамките на такъв международен проект при международни отношения, вероятно би било трудно, но все пак стига ли до вас информация? Първо искам да се извиня на господин Басетис, ако разбирам правилно въпроса. Има ли някъде място, където държавите членки, комисията и други страни могат е, съвместно да наблюдават и да искат е, отчетност от ООН за изпълнението на проектите? Моят отговор е да. Това е всъщност Сметната палата на ОНЕ, където има представители на различните държави членки. Получават се вътрешните докладите от вътрешните одити на агенцията на ОНЕ и на тази база се реагира. Връщаме се отново на това, че комисията не е държава членка, т.е. ние не сме в е, този борт. Но, както вече бе споменато, вече имаме достъп до същите доклади от вътрешните одити. И смятаме, че можем да бъдем удовлетворени, че вече сме част от този механизъм за контрол и наблюдение. Съжалявам, ако пак не отговарям на въпроса ви. На въпроса на господин Уди. Очевидно, ООН има същите задължения, като всичките наши партньори да ни докладват, ако има случай на измама. И очевидно, същите процедури по възстановяване на средствата въжат. Така че такива средства могат да бъдат възстановени от всяка една агенция на ОНЕ, като всеки друг партньор, който изпълнява проекти при наличието на измама. Bien, je donne la parole à Inge Grasselet pour clôturer euh, le débat. Инге Доверителските фондове е, на практика са е, осланят на това, че няма е, документация за всичко това, е, което става. И нека да погледнем справката и таблицата, представена от комисията номер 6, но и предишната номер 4 Става дума за 40% от средствата, по които няма никакви отчетни документи. А тези средства би трябвало да се управляват от доверителските фондове и те отговарят за тях пред нас. Те трябва да се отчитат. Така че основният въпрос за мен е как точно действа, как се управлява този доверителски фонд. Аз искам да зная как точно се изразходват средствата, отпуснати от Европейския съюз, е, дали се постигат съответните резултати и цели. Искам информация там, където Европейският съюз е вложил е, парите на дънакопаците. Ето то, това е, което ме тревожи, защото в момента ние всъщност нямаме никаква представа какво става с тия пари. ние сме именно тези скъпи колеги, които трябва да поставят въпросите. Ако не, въпроса не се постави от комисията за бюджетен контрол, не разбирам кой крайна сметка ще се погрижи за тези средства и за тяхното правомерно изразходване. На всяка цена трябва да се поставят картите на масата и да получим съвсем точна информация. Кажете ни най-сетне какво става на място там. Е, добре, не можем да стигнем до съответните страни, понеже това са трудни страни, страни с конфликти, само ООН може да стигне, но и имаме правото да искаме информация, да искаме отчетни документи в момента се оказва, че всичко е възможно. Вестниците в Америка публикуват много информация за това, че средства се изнасят от страната, от Афганистан и се е, вкарват в някакви частни проекти под формата на частни инвестиции или средства по частни сметки. Така че не бива да си е, правим никакви иллюзии. Има със сигурност много случаи на измама. Въпросът е те да бъдат доказани. Очевидно никой не се тревожи до този момент и не се е погрижил за това да установи как се изразходват средствата, за да можем да кажем вече е, с пълно основание, да, тук става дума за неправомерно използване или за злоупотреба. Комисията е задължена да проследи пътя на тези пари и да установи дали те се използват е, по целесообразност. Е, очевидно, много непрецизно са регламентирани нещата във връзка с отпусканите средства по тези програми. Е, Благодаря ви. С това изказване приключвам. О, извинете, господин Гайер трябваше да се изкаже още веднъж. Гайер, още веднъж. Благодаря за уточненията и струва ми се, че по тази точка ние е, сме на едно мнение с докладчика. Кои са институциите в този случай? Е, трябва да е, кажем, че и Световната банка не е се отчела за средствата а положително определена документация и информация се съхраняват и в Световната банка за това как са изразходвани средствата, как са прехвърлени към доверителските фондове. Това, че Европейският съюз участва с определени суми, които са влязли в доверителския фонд, това е ясно. Но на всяка цена трябва да държим на контрола, на отчитането на тези средства. Е, вътрешният одит, така както е организиран в момента и от Световната банка и от ООН, е, е добър. Ние също сме включени в него. Това е друг въпрос. Но ние всъщност не знаем достатъчно, а по-скоро не знаем нищо, бих казал. Така че комисията е, би трябвало да е, е наясно с изразходването на средства. Водят се едни доста дълги и подробни списъци за това как, по какви проекти, къде, какви суми са отпуснати. Но същевременно, когато става дума за пари в кеш, със сигурност мога да кажа, че не става дума за европейски средства. Така че ние сме отпуснали естествено по определена линия съответните средства, но не сме ги изплащали в брой. А, а, американците доста наивно, бих казал, са отпускали съответните бюджетни помощи които на практика след това са се изпарили, защото е, са преминали под формата на пари в брой. Е, е, е добре, в известен смисъл това е изгодна форма, защото е, има по-малко данъци, но същевременно нямаш никакъв е, контрол, нямаш възможности да проследиш потока. Е, и всичко, което става. Европейският съюз при всички положения трябва много стриктно да управлява средствата, да следи за тяхното изразходване. Това, че и ние е, сме допуснали много пропуски в това отношение е ясно, но трябва да допълня информацията, която до този момент получихме. Има три разследвания на ОЛАФ, е, свързани с е, неправителствени организации, Става дума за е, бюрото на една неправителствена организация в Афганистан. Там има назначени твърде много членове на едно семейство, т.е. Шуруба Джанащина се шири в това бюро там. Така че разследването тече в момента, но струва ми се, че има и много-много други е, подобни случаи, по които се налагат разследвания на ОЛАФ, не само тези три конкретни случая. Сметната палата иска думата. Инге. Инге Кресле. Някой ме попита какво получаваме в крайна сметка за парите. Струва ли си да отпускаме тези пари? Да, и тук е въпроса вече за ефективността и ефикасността само сметната палата би могла да направи едни категорични заключения в това отношение. Сметната палата, да, е, верно, господин председател, понеже още два въпроса бяха зададени и към мен и аз бих искал накратко да отговоря. Ако започна с последния, господин Балцитис, е, значи такова едно смесено управление е възможно, но комисията трябва да е, предприеме тази инициатива. А след това, ако комисията нещо предложи, ние ще погледнем, ще си кажем мнението. Но не е работа на Светна палата да взема инициативата. Госпожа Ела Сендер, а, степента на, на, на риска, нормата на грешка. Много важен е този разговор. Много е, много е щекотлив. Обаче, разберете ни, не може сметната палата да казва, ето това би било приемливо като процент на, на, на грешката или на риска. Не е наше правото на инициативата. Комисията да каже, да, да излезе пред парламента и да се вземе решение. Но има и нещо друго. Когато се харчат средствата, в Ирак, например, е, някъде другаде, не е същото, като да се харчат тук в Европейския съюз. Наистина рискът и грешката са различни. И накрая по последната точка на 21 страница вие посочихте. Е, инак трябва да се чете този текст. Какво се казва там? И когато се говори за това валю формани, за, за постигнат ефект на единица изразходвани средства, всъщност се говори за три неща. Значи ефикасност. Постигнат ли е резултат? Това, това е първо. И вие в последствие за да установите дали има резултат, ви трябва някаква отправна точка. Трябва ви база, с която да сравнявате. Например, а, смъртността е намалена два пъти. Е добре, за да се твърди, че е два пъти, спрямо какво? Значи трябва първо да се знае. Ако няма измерена база, не може да се знае дали целта е постигната или не. Нали? И после нали, за детската смъртност пак ясно е. Комисията е поставила цел два пъти да се намали детската смъртност. Повече от ясна е тази цел. Обаче под по другите елементи просто нямаше базови данни. И онова, което определено се иска и от комисията, от парламента да вземат своето отношение. Добре, средства се отпускат на ООН за Ирак, за Афганистан и за къде ли не. Винаги в такъв случай да се установи отправната точка, откъде се тръгва, да се устойности и след това да се е, измери резултатът. Нали? И за да може и парламентът да се произнесе, той трябва да разполага с тези първоначални данни. Ще, ще приключа след малко, господин председател. Нали, примерно, ако искате да установите е, е колко деца са обхванати в е, образователната система, естествено ще трябва да установите в момента колко са обхванати. Като установите това, и ясно се запише това в документ на комисията, може свръх това да се формулира цел, количествено изразена, за увеличаване на броя на децата, обхванати в образователна система. Парламентът може, аз смятам, наистина така, парламентът може да дава оценки, може да се произнася, постигнат ли един резултат или не, но разбира се, трябва да има отправните данни. Нали? Понеже когато говорим за резултат, за ефикасност, доколкото е възможно, би трябвало да се стремим към количествено изражение на резултата. Ето. Благодаря. Благодаря. Докладчицата желая ли да каже някакви заключителни думи? Не, тя вече всъщност всичко каза. Ако няма други желаещи да вземат думата, е, предлагам да приключим работата по четвърта точка, да е, преминем към пета точка. Междинна оценка, доклад по реформата на ОЛАФ, службата на Европейската комисия за борба с злоупотребите. Благодаря на участвалите в дебата по предходната точка. Отново нашата докладчица Гресле. Да, благодаря ви, Днес като че ли ще докладвам по доста точки, но специално по тази точка бяхме предвидели дискусия за миналия път, за предишно заседание и после отложихме. Проведохме три трилога по въпросите на ОЛАФ. Благодаря много на всички, които участват в тях. Те проявяват много издържливост. Сега сме стигнали до член 13а. Всичко ще намерите в е, документите. Е, имам предвид и е, съответно преработения регламент. Включили сме текстовете, по които вече сме се споразумяли. Така, в началото това, което е по е, така, в тлъст шрифт с черни букви е, е постигнатия компромис или споразумение, а след това вече в по- блед е, шрифт ще видите всичко това, което предстои, може би, да се договори. Основните проблеми обаче са не с съвета, а с е, комисията и по отношение на ОЛАФ, не с цялото ОЛАФ, а с генералния секретар и неговата служба, неговия кабинет. Е, струва ми се, че може би трябва така да е, алармираме малко е, всички институции, защото като че ли има доста е, посегателства върху независимостта на ОЛАФ. Самата организация, самата служба ОЛАФ е, не ни помага винаги по време на разискванията, но ние ще продължим разговорите с Олаф. Както ви казах, е, проблеми имаме най-вече в контактите с е, генералния секретар и неговата служба и с комисията. Проблемите са свързани с комуникацията. Все още не знаем как точно да формулираме някои точки, как да действаме по отношение на думичките, включени в е, регламента, в правилника, правомощията на ОЛАФ е, по отношение на държавите членки и вътре в държавите членки. Е, ОЛАФ всъщност отговаря именно за установени нередности в държавите членки. Това е обаче и единствената точка, по която е, съветът оказва решителна съпротива. Всъщност, е, какво точно влиза в е, сферата на компетенциите на ОЛАФ по отношение на разследванията? Какво може да разследва ОЛАФ, какво не може да разследва? Това са все още неясно очертани сфери и има проблеми. Не е същевременно правно обвързващо споразумението за разследвания от страна на ОЛАФ, ние ще държим естествено тези споразумения да придобият правно обвързващ характер. Поставя се и въпросът какви са правата на ОЛАФ за събиране на доказателства и за провеждане на следствени действия в е, бюрата на депутатите, включително и техните асистенти. Утре ще говорим с е, докладчицата в сянка за това как можем да регламентираме нещата. Става дума освен това и за защита на данните какъв е достъпът, който получава ОЛАФ до банките данни в Европейския съюз. Отворен за сега е и въпросът как точно ще се защитават процесуалните права, правата по време на разследвания на е, разследваните лица, на засегнатите лица. Ние имаме е, все още един списък с е, въпроси, по които продължаваме консултациите и преговорите, така наречения ревю адвайзър. Да, предвижда се и една нова фигура, един съветник, който може би ще отговаря за шалбите в случаите, в които засегнатите лица се чувстват ощетени и засегнати от действията на ОЛАФ, съветник по контрола но неговата независимост според нас не е гарантирана. Всичко това сме поставили на масата на преговорите. С съвета ще се обсъждат нещата. Утре продължаваме. А освен това, има едно дублиране при номинирането на членовете на надзорния съвет на органа, който ще извършва и мониторинг, ще контролира. Ето това дублиране е, и неяснотата по отношение на процедурата на номиниране на членовете трябва да се изясни утре именно. Да, ще бъда много щастлива, ако можем до края на полското председателство да постигнем някакво споразумение по въпроса за номинациите. Полското председателство не е, е така оптимистично настроено в това отношение. Имат известни съмнения хората от съвета, че ще се постигне споразумение до 6 декември. Тогава е последното заседание на съответната група на съвета. Аз се обръщам с апел към колегите, полските колеги и моля ви използвайте вашите по-тесни контакти с представителите на Полша в съвета, за да ускорите средства, защото е, регламента за ОЛАФ е изключително важен и аз е, много настойчиво моля съвета, колкото е възможно по-бързо да постигнем резултат. Има все още неизяснени въпроси, те би трябвало да бъдат уточнени, да се опитаме да намерим някакъв е, компромис. Моля и колегите, които участват в тези преговори с съвета и с е, е, останалите е, институции, да бъдат точни. Утре започваме точно в 9. Благодаря. Благодаря ви. Господин Хадземакакис. Благодаря. Много о, сериозно ще похваля колежката Гресле за това, че е, води е, тези трудни преговори с съвета. Благодаря и на нашия колега Мацика Какис, който е, също е, се грижи за доброто протичане на преговорите. Ще подчертая няколко въпроса, които са свързани с финансовите интереси. през декември най-вероятно ще получим и първите предложения на съвета за промени в договора. Ако разширим, така да се каже, сферата на нашите фискални компетенции, тогава вече ситуацията ще бъде съвсем различна. И за Европейската Централна банка, а и задачите на ОЛАФ ще се променят много съществено. Стигнали се до федералния европейски е, конструкт по отношение на е, финансите, т.е. така наречения фискален е, съюз, е, ние ще трябва да променим много неща във връзка с механизмите и проектите за подпомагане на закъсалите страни, съответно и да следим за състоянието на нещата по-стрикно. Много често, както знаете, Олаф сам е настоявал да започне да действа. Имахме такива случаи в парламента и господин Северин и други е, бяха обект на такива разследвания и е, Олаф получаваше достъп до бюрата, до кабинетите на депутатите. Когато депутатите желаят те би трябвало да могат е, да съдействат на ОЛАФ и да работят заедно с ОЛАФ. Ние в случаите с Северин и други колеги е, не възпрепятствахме този достъп. А, е, сега, в момента, в който се създаде вече е, прокуратурата на европейско равнище, тогава на Олаф е, е, ще получава по друг начин достъп, е, но при всички положения би трябвало да се погрижим за надлежни разследвания, когато има съмнение. Сега нека да гледаме най-вече на структурата, а не на микроменеджмента на управлението. Ако структурата е в ред, тогава по-нататък вече ще се уредят и подробностите и тънкостите, но подкрепям е, колежката Гресли във всичко, което тя предлага. Госпожа Алесандър, благодаря господин председател, благодаря на госпожа Греслер за представената от нея работа по този доклад. Наистина тя е от решаващо значение. И става въпрос не само за бюрата на депутатите, но това е една от, е, един от аспектите на основните проблеми. И то е как да се гарантира физическите и юридически лица, срещу които се предприемат е, някакви процесуални действия, да бъдат защитени. Освен това, трябва да има наистина и някакви срокове, в които да бъдат е, извършени тези процесуални действия, не да се влачате непрекъснато. В държавите членки има определени срокове за такива процесуални действия. И те могат да имат отрицателно въздействие е, върху здравословно състояние на демокрацията като цяло. Очевидно, Олаф е в рамките на комисията и също времено е независим орган, това създава определена несигурност, което засяга физически и юридически лица, които са предмет на разследвания на ОЛАФ. Така че аз бих искала на ОЛАФ да се даде статут, който да има правна сигурност. Не зная колко съветници се ползват, но хора, които работят е, за Олаф, всъщност е, имат интерес да защитават Олаф. Имаме надзорен съвет, но мисля, че това е единствения орган, който всъщност може да осигури някаква независима информация и да не допуска настъпването на такива деликатни щекотливи ситуации в Олаф. Следващата точка бе отложена. Така че мисля, че до тук трябва просто да прекратим дискусията, но за протокола искам да заявя, че аз съм загрижена. Не само защото виждам една промяна, в която тенденцията се опитва да контролира Олаф, а ние трябва да сме длъжи да гарантираме независимостта на Олаф, но също времено, че има изтичана информация за някои промени в е, Олаф и важно е ОЛАФ да остане независима разследваща служба. В този случай независимостта наистина е от решаващо значение, за да могат те да изпълняват разследващите правомощия. Независимо от това какво се случва в ОЛАФ, външно или външно, от основно значение е разследващата функция на Олаф да остане първичното основно задължение на Олаф. Трябва да направим така, че Олаф да може да си върши основната работа, а да не се занимава с допълнителни неща, като статистика, проучвания и така нататък. Защото основната стойност на Олаф е в извършването на разследвания. Очевидно, надзорен съвет съществува, Неговата работа е всъщност да контролира. Което ни дава възможност ние да гарантираме Олаф да остане независим и неговите процедури да останат открити. Господин Балцитес. Благодаря, господин председател. Документът е по доклада за реформата в ОЛАФ е особено важен за нашата комисия, особено след влизането в сила на Лисабонския договор. Това е един от най-важните документи. Аз искам да благодаря на докладчика Ингеборг Креслер. която прояви толерантност към отсъствието, към моето отсъствие по време на преговорите поради някои обективни и субективни причини – но както току-що бе отбелязано правилно, основният въпрос е по какъв начин ние ще гарантираме независимостта на ОЛАФ. По този начин ще можем да получаваме информация по един лесен начин и да даваме отговори на въпроса какво получаваме срещу разходените средства. По предишната точка от дневния ред проведохме обширни дискусии – Основните принципи на функционирането на ОЛАФ са съвсем ясни. Всички ние сме съгласни, че това, което сме постигнали е наистина доста добро. И Олаф, и е, е, Европейската комисия много добре разбира, че Олаф трябва да бъде независим орган, че трябва да има достъп до данни, че трябва да може да събира данни. трябва да разполага с е, политически назначени длъжностни лица, които да преценяват какво трябва и може да се прави. От друга страна, независимостта трябва да бъде ограничена по такъв начин, че институцията да изпълнява своите разследващи правомощия на първо и основно място. Не бих искал да говоря за напредъка, който е постигнат в тези 11 точки и проблема за процесуалните гаранции, дефинициите и така нататък, смятам, че предложението е достатъчно добро. Правото на процесуални действия наистина трябва да бъде поставено на предно място и смятам, че е, в този процес, както и самата Ингеборг спомена, по време на полското председателство ще може да се постигне окончателно споразумение за крайния документ и в бъдеще Олаф да бъде по-добре дефиниран и да има една много ясна структура в рамките на Европейския съюз, която да има водеща роля в тази област. Имаме редица проблеми във връзка с сътрудничеството с компетентните органи в държавите членки, както и с Евроюст и Европол – службите за държавна сигурност в държавите членки и организациите за борба с измамите не сътрудничат достатъчно ефективно с ОЛАФ. Благодаря. Председателят, благодаря. Комисията, иска ли да се изкаже по този въпрос? Ще дадем, разбира се, думата и на Холов по-нататък. Комисията много се радваме, че имаме възможност да работим с госпожа Греслер и с надзорния съвет за усъвършенстване на конкретния регламент. Ние всъщност е, първи направихме това предложение. Работим много добре и съм много разочарована да видя, че госпожа Грестер смята, че ние сме проблем по отношение на преговорите. Ние не виждаме така нещата. Смятам, че всички институции имат една и съща цел. Да имат един ефективен, независим орган ОЛАВ, който да се ръководи от ясни процедури. За това и се надяваме, че регламентът ще съдържа достатъчно разпоредби, най-вече по отношение на процесуалните гаранции така че да не се нуждаем от е, допълнително законодателство, което да продължава да навлиза в детайлите на процесуалните гаранции. Регламента трябва на първо място да осигури ясни процесуални гаранции и разпоредбите за приложение по никакъв начин да не противоречат на тези гаранции, заложени в регламента. Съжалявам, ако госпожа Греслер не вижда по този начин нещата, но искам да подчертая, че комисията е далеч от идеята да подкопава независимостта на Олаф. По-скоро искаме да се опазват правата на лицата, на гражданите, на институциите. Очевидно, парламента се интересува от защитата на своите депутати, но когато говорим за защита на данните, комисията иска всички да бъдат обхванати. Така че говорим и за институции, търсим решения и съм уверена, че ще намерим такива решения, работейки открито със съвета и госпожа Греслер. Председателят, благодаря много за изразените намерения. Докладчика, Олаф, иска ли думата? No. Не. dire un mot, non Euh, euh, euh, Съвсем накратко, господин председател, аз бих искал да подчертая това, което се каза, а именно, че е, функционалната независимост на ОЛАФ е, при провеждане на разследванията е важна цел. Е, и доколкото ОЛАФ още повече има междуинституционална роля, тази независимост е особено важна. Бих искал също така да подкрепя казаното смисъл, че триалогът започна в дух на конструктивност – Олаф, разбира се, не е законодател. Ние участваме, опитваме се да допринесем положително, но в същото време виждам, че всички страни са ангажирани в търсене на резултата и според мен тази динамика е, която дължим, прочем, на отличния доклад на парламента, но и на усилията на сегашното ротационно председателство, ще се запази. До някъде споделям е, опасенията на госпожа Гресла, че ако сега, по време на полското председателство, не постигнем осезателни резултати, е, ще се проточат твърде много тези преговори. Очевидна е връзката между реформата, и е, онова, което се върши по-настоящем вътре в ОЛАВ, размисъл за реорганизацията, за, за реформа на начина по който работи ОЛАВ, Та толкова, толкова по-важно е. Ние от своя страна също е, бихме желали е, процесът да протече колкото се може по-бързо и така да се постигне е, правната сигурност, която ни е необходима, за да подредим вътрешния си ред. Бих искал също така да, да подчертая, според мен тук се очертава една обща цел за всички институции, които участват в триалога, да е, се определи заедно от всички тях е, понятието за финансов интерес и то колкото се може по-широко, имайки предвид най-новите промени в институционалното устройство на Съюз. Е, така че целта е далеч по-важна от трудностите, които все още остава да преодолеем. Благодаря. Благодаря. Нашата докладчица, няколко заключителни думи. Да, след като така хубаво си приказваме, нека да кажа още нещо. В никакъв случай не искам а, да чукам по кокалчетата комисията, но а, все пак има неща, независимо от нашите приятелски отношения, по които мога да изразя недоволство. Има основни въпроси, по които трябва да вземем решение. Е, искаме ли нова структура? Искаме ли е, нова организация по отношение на генералния е, директор? Защото органиграмата, която ни е представена, някакси не съвпада с нашия доклад. Доколко сериозно изобщо е отношението към тази процедура за взаимно а, а, взимане на решения, за взаимно решаване на въпросите? Има една процедура, а, която е вътрешна. Как точно ще се организира тя? Как да я включим в доклада, ако нямаме достатъчна информация за нея? Да, добре, можем да си говорим за помежду си, ти и аз, но не става дума за мен и за теб, става дума за това как са организирани нещата. Така че първата точка изобщо не ми харесва. По втората точка, независимост на Олаф, чувам, че генералният директор смята, много се надявам, че ще се намери това хенди най-сетне, то е, е GSM, защото мое също така звучи, отвратителни са. И така, за какво става дума? Става дума за това, че генералният директор, съгласно МПМ, е, е, може сам да си назначава, така да се каже, хората и членовете на надзорния съвет. Еми това е наистина много тревожно. Има и становище на Комисията по контрола и мониторинга, която дава някакви правомощия на генералния секретар за случаите, в които не се предприемат никакви последващи действия. Тоест, няма последствия, независимо от това какво е установено. Е, съжалявам много, ама наистина трябва нещо да се промени. Същевременно е, някаква информация така се върти в пространството, най-малкото в службата се знаят и определени имена, за които, е, така да се каже, действията са били спрени, макар че ОЛАФ е трябвало да действа. Е, всичко това трябва да се изясни в рамките на новата структура. И въпросът ОЛАФ и комисията и статута на служителя – ето тази връзка трябва да се осъществи по друг начин. Става дума за дисциплинарната отговорност. Струва ми се, че би трябвало, независимо от това как точно протича съдебното производство и дали е приключило, по собствена оценка съответната институция да може да предприеме действия срещу даден служител, ако има много сериозни основания за това, свързани именно пак с сферата на дейност на ОЛАФ. <clears throat> Процедурата по съгласуване на позициите с съвета, която провеждаме веднъж в годината, е, за това как точно е, стоят нещата във връзка с измамите, доколко сме се предпазили от измами. Е, това е нещо, на което трябва да се спрем също. Е, трябва да е, включим и тук една процедура за съвместно взимане на решения. до този момент нямам усещането, че с същата любов и другите партньори при разговорите се отнасят към <clears throat> нашите предложения. Става дума във всеки случай за много важен проект и аз ще настоявам да го осъществим. Това, което колегата Хачимакакис изказа, е важно. Трябва да помислим за това как да дефинираме понятието финансов интерес. Ще го променим. Необходимо е, според мен, нещата е, естествено се свързват и с е, идеята за един фискален съюз. Промени ще се наложат, ако се приеме тази идея. При всички положения ще трябва да въведем един много по-сериозен фискален и финансов контрол. Но независимостта е, е като че ли централната тема. Колегата Сендер ще помоля за това тук в парламента да организираме нещата и нашето сътрудничество по един мирен и спокоен начин. Когато записваме в регламента думи като независимост, защита на асистенти, депутати и така нататък, е, трябва да знаем какво точно целим и при всички положения, ако има някакво разминаване в мненията ни, спокойно делово да го обсъдим. Ако не сега, е, в Страсбург ще се спрем на тези теми, които очевидно все още са спорни. Изключително важен момент е климатът при преговорите и аз ще подчертая, че до този момент не можем да се оплачем. Всички, естествено, сме заинтересовани да получим в крайна сметка един добър резултат, макар че всеки си го представя този добър резултат по различен начин. Нека да благодаря и на а, моята сътрудничка Йоле и на госпожа Мачело, а, моят а, лична асистентка. Те двете много ми помагат. Подготвиха, госпожа Яла, подготви един прекрасен текст, по който работя. Благодаря им за търпението. Благодаря, както казах и в началото на всички участващи в преговорите за издържливостта. Божар, благодаря. Представителката на комисията поиска да каже няколко думи на Европейската комисия. Е, половин секунда, ако щете. Във връзка с един, без съмнение, дребен въпрос, повдигнат от госпожа Гресле, и все пак и той има своето значение, именно препращането на, е, закон, на, на окончателните е, е, е доклади което би могло да породи проблеми за лицето, което е отправило сигнала. Името, нека ви уверя, нееднократно това е подчертавано. Независимо дали се дава ход или не се дава ход на окончателния доклад, е, вие посочихте, че евентуално в докладите, на които не се дава по-нататък ход, остава е, името на лицето. Нищо подобно. Никога е, никога това е, не се прави. И в девети член на регламента, който действа, това е предвидено. Независимо кой получава доклада, Европейската комисия или друг орган, е, тайната, поверителността е запазена. А от друга страна, независимо от това, че при Олаф докладът е фактически приключен, без да са предприяти по-нататъчни действия, не значи, че не могат да бъдат взети, например, някакви административни мерки. Значи, когато не се дава по-нататъшен ход по доклада на някакви процесуални действия, от това не следва, че докладът просто се хвърля в кошчето. Е, може да последват някакви други действия, институциите адресати на този доклад, всички, комисията, агенциите – се информират и могат да вземат своите мерки. Това е, обаче не означава широко разгласяване на тази информация и най-малко на самоличността на лицето подало сигнала. Нали? Е, информацията се разпространява само е, при спазване на принципа да знае онзи, който трябва да знае. И докладчицата. Съжалявам, че трябва отново да кажа а, нещо. Член 5. Става дума за 38 е, случая, които са проверени, проучени от е, така, Комисията по контрола или по наблюдението, по мониторинга. Е, става дума за различни случаи. Да. Има много-много подробна информация за е, това, кой е засегнат от тези случаи, за какво точно става дума и така нататък. Няма да говоря сега по тези въпроси. Но ще напомня на комисията за това, че има е, така, една процедура по клиринга между комисията и ОЛАФ и то от доста време насам. Как точно са договорени нещата, как точно се е, изпраща съответната документация, кой управлява е, на практика е, средствата, какви са средствата, които се прехвърлят. Всичко това е договорено между комисията и ОЛАФ. Въпросът е, че става дума за постъпване на сигнали, сигнали, които трябва да бъдат проследени. Има е, така, сигнали, които са подадени по анонимен начин от служители в службите. Това е една доста спорна история, според мен, изобщо цялата тая система с подаването на сигнали за нередности. Но при всички положения трябва а, да се погрижим за фи... защитата на финансовите интереси. Това е много важно и трябва да го дефинираме по-точно това понятие. Но а, системно се нарушава а, поверителността, запазването на тайната. А, е, както казах, е, по коридорите се говори с конкретни имена, с конкретни факти, които са извадени очевидно от съответната документация или са разказани е, пред повече хора. Това е. Ясно ми е, че от тук нататък ще имам още по-малко приятели. <laughs> Но при всички положения държа на приятелството, държа на добрия дух и климат при преговорите и ще продължим благодаря ви, Инге, за заключителните думи. Никой повече не иска думата. Предлагам да приключим работата по петата точка от дневния ред. Шестата точка е отложена поради отсъствието на колегата Стас и ако никой не желая да вземе думата за сега, закривам временно заседанието до 15 часа тук в тази зала.